Имаме препоръката за второ четене на господин Торвалд изменение на директивата относно качеството на горивата и на директивата за възобновяемите източници. Комисарят Каниете е тук за дискусията в този момент. Извинявам се, че започваме с закъснение и веднага ви давам думата. Ah, está ahí. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Преди всичко, искам да изразя гореща си признателност към всички колеги, докладчици в Сянка, много интересна беше динамиката в групата. Ние сме от е, различни партии, имаме различни становища, от различни държави сме. Приоритетите ни са различни. И въпреки всички тези различия, ние изградихме нещо, което е резултат от общите ни усилия и в крайна сметка се сприятелихме, въпреки различията. Въпреки, че в момента е председателството не е тук в момента, искам да благодаря и на него, защото без много съществения принос на председателството нямаше да постигнем този резултат. Лошо започна работата в съвета за тях, знае, че е така, но след люшкания напред, назад, наляво, надясно, нагоре, надолу, стигнахме едно много изчистено досие с е, много конкретни резултати. И все пак има два момента, които ме тревожат. Поставихме си за цел да намалим емисиите парникови газове – Поставихме си и за цел да отворим Европа за технологичния напредък. И след е, всички гласувания в Парламентарната комисия по околна среда, длъжни сме да си зададем въпроса, постигнахме ли онова, което бяхме запланували да постигнем? И ако трябва да сме честни, отговорът е не. Бяхме си поставили много по-високи цели – много по-високи цели, за да можем да намалим емисиите парникови газове, е, да може Европа да постигне своите цели за 2020, 2030, дори до 2050. Мисля, че колегите докладчици в Сянка по същия начин оценяват е, напредъка ни. Решихме също така да отворим Европа за технологичния напредък. Това е цел от първостепенно значение, защото ако Европа не върви напред технологично, това означава, че Европа ще изостане и ще бъде изпреварена от много други. В този смисъл имаме системна слабост. Имаме блокиращо мълцинство в съвета и понякога това се превръща в диктатура на мълцинството. Има държави членки, които се боят от бъдещето. И когато се боят от бъдещето, те не искат да вземат решения. Не искат Европа да превключи на по-висока скорост. Начинът по който работи съвета е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени. Ако съветът не отвори очи за бъдещето, ако съветът не съзре светлината на хоризонта, няма да постигнем целите си. Това мисля, че споделят и други. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Ариес Каняте. Господин председател, уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест да обсъдя заедно с вас е, директивата искаме да защитим съществуващата промишленост. Виждаме съвсем ясно как се използват биогоривата. Знам, че пътя беше труден и аз много се радвам, че можем да започнем преговорите. Искам да изразя искрената си благодарност на всички депутати, включително тези, които работеха много убедено по, този, по това досие в миналия мандат, господин Лавия, господин Торвалдс. Искам да благодаря на всички за усилията, които бяха вложени в този окончателен пакет. Имаше отлично сътрудничество, комисията беше привиквана многократно да сподели становището си. Имаме вече позиция на съвета на първо четене, благодарение на решимостта на този парламент. Искам да кажа няколко неща за основните елементи на компромисния пакет. Първо, ограниченията на биогоривата, произведени от някои растения, тавана за биогорива от храни. Първоначалното предложение беше за 5% това е половината от целта за възобновяеми източници на енергия. Също така ще има намаляване на ефекта на ILOG. В компромисния пакет числото е 7%, което е по-високо от първоначално предложения процент от Европейския парламент, но а, то може да смекчи Айлук. Има и други неща, които повлияха този таван. Идеята е да се премине по-леко към биогорива, което е много важно. Държавите членки ще бъдат а, с оглед на едно намаляване на 0,5%. Това не е задължителна цел, но а, има и коригиран крайен срок за държавите членки от гледна точка на нивото на политическите амбиции. По този начин промислеността ще получи ясни сигнали, които да са реалистични от гледна точка на държавите членки. И аз се надявам, че комисията ще работи в рамките на съществуващите инициативи, които ще ни дадат възможност да постигнем напредък. Компромисния пакет ще е, позволи да се подобрят емисиите на парниковите газове с нов е, прак с 60% спестяване. Компромисния пакет също така призовава производителите на биогорива и комисията да а, използват най-добрите научни данни, за да се подобри а, прозрачността във връзка с а, парниковите газове. Също така се работи а, а, по а, отчитането на биогоривата, спазването на глобалните цели, което означава, че ние подкопаваме пакета 2020 година. Надяваме се, че това ще бъде ефективно за ограничаването на НПЗ, био, е, промишлеността на биогоривата, която е защитена в момента, ще получи положителни сигнали за бъдещето. Окончателното споразумение не включва всичко, което се търси в парламента, но това е сложно досие и аз мисля, че Европейския парламент е, е постигнал много. Благодаря, господин комисар, казва председателя. Сега вече преминаваме към представителите на политическите групи. Господин Фелнер има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Използвам случая да благодаря на Нил Сторвалд за отлично свършената работа по доклада. Преди 11 години за първ път пристъпих в Европейския парламент. И тогава ми се стори, че са твърде занижени целите, които се поставят за възобновяемите енергоисточници. Изминахме дълъг път и сега вече в Швеция в екологичната партия, социал-демократите говорим за възможността да постигнем целите за биоетанола. Извинявам се, казва оратора, не мога да мина на немски в залата, може би вечер ще ми е възможно да говоря, но позволете ми да започна от начало, защото не се чуваше във всички канали. Говорихме е, за етанола а, е, като опасната пътека, послана с добри намерения, която води към а, е, ада. А тук виждаме как ръждястват някои бензиностанции защото толкова широко се използва етанолът. Но нека да не говорим за ад и рай. Нека да говорим за комплексната е, политика в областта на околната среда, такава каквато е, имаме в Швеция. Говорим за стабилни, дългосрочни цели. Именно там може да се подхлъзне законодателното предложение. Има различни искания които се издигат най-вече сред левицата и зелените. Говорим за строги тавани по отношение на биогоривата от ново поколение. Трябва да създадем ясни, стабилни правила на играта и онези, които се наричат зелени, би трябвало да гласуват за – защото иначе ще подкрепяте само изкопаемите. Благодаря. Господин Дан сега има думата. Благодаря ви. Искам също да благодаря на докладчика господин Торвал за свършената от него работа, въпреки че той работи при много трудни обстоятелства, се справи много добре, постигнахме компромис и съм му много благодарен. Много е важно да помислим защо водим този дебат и защо тези въпроси спорни. От много години сме свидетели на лоши политики от страна на Европейския съюз, когато говорим за биогоривата. Дори сам съм се убеждавал в тези лоши последици, когато съм работил с НПО. В Африка редица общности страдат е, от е, негативните последици от политиките, които се приемат е, тук. Да речем, когато се използват зърни култури за производството на биогорива, това е в ощърп на местните общности. Тяхната земя се използва за други цели, т.е. сменя се предназначението на земята и ам, това влушава тяхната ситуация. Да не говорим, че няма как по този начин да се справим с измененията в климата. Имаме сериозни резерви, свързани с целите за първо поколение производство а, горива. Ние искаме таваните да са по-низки. Този пакет отразява желанията на държавите а, членки те са отразени в позицията на съвета, това стана ясно по време на преговорите. Липсва обаче амбиции от страна на комисията. Въпреки това, все пак е отбелязана стъпка напред. И, както казах, това, че дълго време нямаше разрешение на този въпрос, пострадаха местните общности. Да не говорим за инвестициите, които са направени през годините. Те също стигнаха до задънена улица. Даваме на комисията един вид платформа, върху която да стъпи и да работи по-нататък. Отричат се някои от негативните последици, свързани с биогоривата и ам, трябва да признаем обаче, че все пак този компромис, колкото и да е спорен, е крачка напред. Благодаря ви. Благодаря ви. Има ам, синя карта за вас. Приемате ли, господин Прес? Е, да. Господин Глезас. Уважаеми колега, чухте ли за последното земетресение в Хималая и че то е свързано с измененията в климата? Измененията в климата водят до такива природни катастрофи и да не говорим, че биогоривата също допринасят измененията в климата. Господин Лангс. No, no hay ninguna Um, Има много причини за земетресенията от тях. Е, сред тях са и тектонските размествания на земни пластове. Не знам дали политиките за биогоривата в Европейския съюз могат да имат такова посущаващо въздействие. Аз съм открит по въпроса, нека така да кажем. Благодаря. След е, тук е, е, научната фантастика, госпожа Гърлинг има думата, но я няма. Тогава господин Гибранди има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря първо на докладчика за отлично свършената работа, защото имаше, бяхме стигнали до задъна на улица, тук в парламента, както и в съвета. Корин Лап Лепаж наследи досието от фазата първо четене. Някои а, държави членки е, не дават добри бъдещ, е, надежди за бъдещето. Има някои цели е, в хоризонта 2020 година. ако говорим за 20-25% намаляване на въглеродния диоксид през следващите 30 години, това не изглежда много добре. върви се в много много, с много малки крачки и ние се борим за всеки милиметър. Ако видим каква позиция приемат държавите членки сега, нещата не са много надежни в Европа. Ние говорим за това, че ще можем да постигнем целите за 2020 година. За щастие е, в Холандия, в моята страна, има е, подобряване на промишлеността, което е, показва увеличение на емисиите на CO2. И има едно мал, една малка поправка към директивата за качеството на горивата. Ние трябва да предприемем действие тогава, когато стане ясно, че политиката а, е настигната от, от науката. Биополитиката всъщност не е свещения грал. Ние трябва да свържем тези проблеми с критериите на устойчивостта, да не повтаряме грешките от предишните години. Ще гласувам за този резултат, но това е един много слаб резултат, господин председателю. Председателят. трябва. Госпожа Конечна, благодаря. Чудих се как да гласувам по окончателния документ и се изпълних с дълбока тъга. Четвърто поколение биогорива са изключително проблемни. И като погледнем текста на първоначалната директива, ще видим колко много елементи са пропуснати, а те се отразяват е, на осигуряването на продоволствие, на околната среда, на ландшафта и така нататък. Първият тревожен сигнал беше буквално всекидневния натиск, който се оказваше върху нас от различни лобистки групи, които настояваха за субсидиране на един или друг вид биогорива. Благодарение на докладчика и на работата в е, Комисията по околната среда стигнахме до един силен документ. Но този резултат е, сам по себе си не е нищо. Ние се подадохме на натиска на съвета и на държавите членки и загубихме всичко – Загубихме е, битката за 6% таван. Надявам се, че поне за е, второто и третото поколение биогорива ще имаме по-добри цели. В сегашния текст парламентът не успя да прокара практически нищо от е, текста на комисията. Сегашният текст е леко подобрение на първоначалното предложение от 2008 година. Почти 5 години водихме преговори, а не постигнахме почти нищо. Обединената левица няма никакво участие, никакво желание да участва в този фарс, който запазва статуквото, тържествено обявен като промяна. Положението ще се запази, ще продължат да се извличат само печалби, без да се мисли за околната среда. Благодаря. Благодаря. Сега има думата господин Айкал. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика господин Торвал за работата му по това досие. Това не е така безпроблемно досие, но той се справи много добре, за което му благодаря. Аз все пак обаче съм разочарован от резултата. Разочарован съм също, че и съвета не присъства по време на тази дискусия. Излиза на преден план проблемът, който имаме с съвета и с държавите членки, че тях не ги е еня за този съществуващ проблем. Това е един лош сигнал. Те просто не показват никакъв интерес. Има проблем, трябва да кажа. Говорим за цел тук от 10% за биогоривата в транспортния сектор, но всички знаем, че а, като видим какво е развитието, то говорим за развитие на агрогорива, за първо поколение биогорива, които не допринасят за справяне с измененията в климата по начина по който трябва да го правят. Комисията изготви предложение, като се опита да сложи таван на първо поколение в размер на 5%. Парламента се опита поне да вдигне тавана на 6%, но държавите членски искат този таван да е в размер на 7%. По време на преговорите обаче ние изгубихме. В крайна сметка ние като парламент се съгласихме за този таван от 7%, което според мен е прекалено висок таван, защото ам, тази цел ще се постигне посредством лоши горива. Имаше и второ искане от страна на парламента за ам, биогорива от ново поколение, но съвета не направи нищо. В крайна сметка имаме цел, която е с необвързващ характер и тя е свързана с горивата от ново поколение. Ние имаме нужда от повече иновации в Европейския съюз и ако видите какви са определенията, ще видите, че те са много лошо скроени. Ние а, говорим а, за а, определение свързано с... And the third problem is on indirect land use change определението за горивата от ново поколение не е ясно. Едва ли не всяко гориво може да се нарече по такъв начин. говорим тук за докладване, а не за отчитане. С други думи, загубихме много за Европейския парламент, а това споразумение е много важно какво ще правим след 2020 година? Дали ще се получим от проблемите? пред които сме изправени и ще си залагаме цели, които не са гъвкави. А вместо това ние трябва да сложим а, в центъра на вниманието директивата за качеството на горивата, да не говорим за цел свързана с технологията. Непременно и въпросът ми е, ще продължим ли след 2020 година с директивата за качеството на горивата, защото това е един друг дебат и се надяваме, че тогава съвета ще присъства. Темата е много важна и ако го направим както трябва в транспортния сектор, ще се намалят въглеродните емисии. Ние не искаме да работим работим с лоши технологии. Това е което искам да предотвратим. Благодаря. Е, вие имате две сини карти, отправени към вас. Приемате ли ги? Моля. Сеньор Санди, Господин Санди. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да взема думата. Господин Айхаут, искам да запитам Напълно съм съгласен, че трябва да продължим с преговорите, но искам да се питам, ако не можем да вземем решение за първото или второто поколение или за някои от другите поколения биогорива, не даваме ли основания за а, а, насърчаването на изкопаемите горива? Бихте ли отговорили първо на това? Ако искате, може, може да, се, да се обединят въпрос. Първо, биогоривата не са единствената альтернатива и това е големия проблем. Ние стимулираме един, една технология, която може да, да намали ем, въглеродното съдържание. Ние се фокусираме върху една технология, която е глупаво от политическа гледна точка. Може да се заложи идеята за декарбонизацията и е много глупаво в момента да се съсредоточава вниманието върху една лоша технология. Проблемът е, че някои от варианти вариантите са дори още по-лоши за климата от е, изкопаемите горива, а и ние не решаваме проблема достатъчно добре. Господин Фелнер, благодаря много. Вие казахте, че ние съсредоточаваме твърде много вниманието си върху биогоривата в Европейския съюз. Съгласни ли сте, че това, е, това се дължи на зелените и действията им от преди 10 години? Съгласни ли, съгласен ли сте, че зелените биогорива не отговориха на очакванията и е, и се съгласявате, че има разлика между различните е, биогорива от първо, от първо поколение. Ако имате 1 милиард евро, е, бихте ли ги инвестирали в производството на второ поколение е, биогорива. Ако париента реши, че вие можете да ам, убиете сега създадените правила. Първо, господин Фелнер, аз гласувам за мандата на комисията по ЕНВИ. Вие искате по-голям таван за първото поколение. Вие много отдавна сте в плен на лобито лобито. А, а, иначе щяхте да се присъедините към а, сделката, която беше постигната от Комисията по околната среда. Сега веднъж, а, сега вече вие твърдите, че сте на добрата страна, а вие всъщност трябваше да се присъедините към нас по-рано. Ако искате да правите разлика между доброто или лошото, именно трябва да използвате НПЗ. Това е много важно ако не се вземе предвид МПС, тогава вие не можете да знаете кое е добро и кое е лошо. Е, аз предлагам да се вземе предвид МПС е, и да се е, стимулират добрите. И ако аз произвеждам второ поколение биогорива, в този момент аз нямаше да вложа парите си в Европа, защото това не носи достатъчно достатъчно сигурност. Микрофонът на оратора беше прекъснат. Благодаря. Моля, не обръщайте 30-минутно е, изказване в е, много по-голямо изказване. Господин Федичини има думата. Благодаря, благодаря на докладчика Торлац е, за усилената работа. За съжаление обаче този компромис изобщо не ни допада. Фактически едва ли можем да го наречем компромис, защото в никакъв случай е, съвета не пожела е, да отчете позицията на парламента или на европейските граждани. Бяхме принудени е, да защитаваме всички от тези предприятия, които са от кръговата економика, но като че ли тя вече престава да бъде интересна. Мога да ви дам пример с дървообработващата промишленост. Отпадъците, с търготините от нея могат да се използват за производство на мебели. Сега обаче новите изменения е, стимулират производителите да насочат е, тези дървесни отпадъци към производство на биогорива. Е, Можете ли да си представите какъв, каква загуба може да бъде това за преработвателните предприятия, за производителите? Хиляди ще бъдат затворени, хиляди работни места ще бъдат загубени, е, когато тази суровина се насочи другаде. Затова настояваме комисията да е, преразгледа в съкратени срокове е, възможностите за намаляване на въглеродните емисии по един устойчив начин в транспорта. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Имате синя карта от Госпожа Фрапини, приемате ли? Заповядайте. Уважаеми колеги, във вашето изказване споменахте, че ще одобрите това предложение, но това създава конкуренция за производителите на енергия от отпадъци от дървесина. Смятате ли в друга страна, че пък това не е възможно или как? Господин Педичини. Certo che di... Разбира се, че ни трябва конкуренция, А, но не а, конкуренция, която е нелоялна, когато имаме една и съща суровина и тя трябва да влезе в кръговата економика, трябва да видим кои са приоритетите ни. А тук няма приоритет. Аз говорих за тези предприятия, които просто ще закинат не заради последиците от е, кризата само, а и от това, е, че суровината, която ще се използва, ще бъде насочена към производство другаде и ще бъдат закрити тези предприятия. Благодаря. Следващия оратор има думата. Уважаеми колеги, ние е, е, отричаме биогоривата от първо поколение. Е, пред Поставя се под въпрос метода, на който използва комисията за използва директивата от 1998 година. Ако се разгледа по-нататък развитието, се вижда, че има много големи инвестиции. Аз говоря за царските стопани, които инвестираха много за да излязат от кризата. Не би трябвало да... На мен ми се струва, че горивата от второ поколение все още не са готови да поемат щафетата от, първите, от първото поколение. Необходимо е да се вземе предвид едно дългосрочно решение. Моята държава, Франция, изигра пионерска роля и показа и, и даде добър пример. Председателя благодаря. Господин Лиза има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги, искам да благодаря на всички, които допринесох за постигането на компромиса. Благодаря на докладчика Торвалс, на ЕНП и най-вече на Кристофър Фиена. Компромисът е добър и ЕНП ще подкрепи този компромис. Трябва да регулираме умерено и не трябва да прекаляваме, така че вместо да изпишем вежи, да извадим очи. Трябва да запазим доверието и аз не съм като тези, които оказват, че политиката, свързана с биогоривата, е причинителят на всички злини. Не е така. Ние е, искаме да има устойчивост, е, дори по отношение на е, добива на нефт. Целите, свързани с второто поколение, са на лице. Това е добре, но а, трябва да внимаваме да не излагаме на риск всички инвестиции, които са направени до сега. Горивата от второ поколение – и целите свързани с тях са скромни, нека да кажем, но те трябва първо да бъдат приложени на практика, защото 2020 година ще дойде бързо и трябва да има предложение за периода от 2020 година. И тогава, може би, е добре да си ем, заложим по-високи цели, свързани с биогоривата. Когато се изразява критика, не трябва да се забравя, че биогоривата от първо или от второ поколение е, ще ни помогнат е, да станем по-независими от е, нефта. И това е, което исках да кажа. Благодаря ви, господин Коферати. Благодаря, господин председател. С реформата на директивата за качеството на горивата и възобновяемите енергоисточници, мисля, че постъпваме правилно към една бъдеща зелена устойчива економика. Преговорите в Европейския парламент за оформянето на решения се насочиха към новаторски решения за биогоривата, които могат да запазят водещата роля на Европейския съюз в борбата срещу измененията на климата и за изграждане на зелена економика. Разбира се, съвсем основателно е да бъдем амбициозни. Заключенията на съвета обаче съществено намаляват високите ни стандарти. Бих искал да благодаря на колегата Торвалц за съвместната ни работа и за постигнатия резултат. Вече трябва да видим, че Европа казва не, стига стига с избрания път на развитие на биогоривата по начина по който имаме, защото това застрашава производството на храни в по-бедните страни и измества други производства. Трябва да се стимулизират стимулират държавите членки, включително и моята, да се върнат отново към тази тема, за да се реализира всичко, което е възможно днес. Благодаря. Сеньор Тошеновски. Господин Тушеновски има думата. Ами, Благодаря, господин председател, уважаеми а, господин комисар. Подкрепа за класическите биогорива и 10% граница беше грешка която имаше отрицателно въздействие върху селското стопанство. Европейската комисия призна това, сега вече можем да коригираме това. 7 граница продължава да бъде твърде висока. Аз съм скептичен по отношение на готовността да се намали този процент. Виждам реалността в моята страна. Биогоривата станаха интересен бизнес, който носи много субсидии с конфликт на интереси между доминиращите производители на горива, които същевременно са а, членове на правителството. Именно затова аз подкрепям 5-6% дял на първото поколение биогорива, за да може да се промени сегашното статукво. Председателя, благодаря. Господин а, Хойтема. Eh, ehm, Благодаря, господин председателю. Биогоривата са, спортна, са спорна тема. Този дебат го показва също. Доста разговори сме провели по темата. Трябваше да убедим и много хора Биогоривата трябва да се използват ефективно и устойчиво. Земеделските стопани имат много важна роля в тази връзка. Ние искаме да опазим околната среда и искаме ем, горивата да се използват по екологосообразен начин. Биогоривата могат да спомогнат за това и да дадат своя принос към е, кръговата економика. Трябва да се заложат много ясни цели да има иновации и да се провеждат повече изпитвания. Економиката е в състояние да, да даде много добри резултати, като земеделските стопани могат да дадат своя принос за обществото. Благодаря ви, следващия оратор. You, two... Госпожа Бойлан, Преразглеждането на двата законодателни акта ни доведе до а, това гласуване. За съжаление, парламентът загуби много пред неотстъпчивия, неумолим съвет. Каквото и да предложихме, съветът ни разочарова. Не преките промени в земеползването, занижаването на тавана за някои биогорива от второ поколение, запазването на биоразнообразието, са все теми, по които трябваше да отстъпим. След пет години труден процес на преговори, стигнахме до тук, което не означава, че трябва да се откажем от развитието на устойчив транспорт. Това е само началото. Благодаря. Следващата дума, е, следващия оратор е господин Хаузлинг. Благодаря, колеги. Всички сме на едно мнение, е, че е, трябва да се променят нещата по отношение на биогоривата, но това, което е сложено на масата, не е достатъчно. Преди 10 години имаше много по-високи очаквания, когато се извършваше прехода от изкопаеми към биогорива понякога биогоривата са по-лоши и от твърдите горива. Когато говорим за палмово масло, за соево масло, те са в конкуренция с хранително-вкусовата промишленост. Трябва да се е, вземе предвид всичко това трябва да помислим дали някои от факторите не трябва да бъдат зачеркнати. Заложени са 7%, гарантираме по този начин защита на инвестициите, но е, се отправяме в погрешната посока. Уважаеми колеги, не вярвам на това второ поколение е, горива, като се има предвид какъв потенциал е, се цели, но толкова много горива няма. Много инвестиции просто ще потънат. Трябва да се заложи на нови транспортни концепции и на начини за съпестене на енергия. Благодаря ви, господин Масуронис. Мили колегос, Уважаеми колеги, Необходимо е да се произвеждат биогорива, трябва да се дадат условия за това правомерно да бъдат използвани биогоривата. Много е важно да бъдат взети предвид всички аспекти, които отговарят на нормите и на очакванията на гражданите и стопанските оператори в Европейския съюз. Необходимо е да се гарантира защитата на инвестициите. На второ място използването на нови технологии. Това е едно от условията за упростяване на производствения процес и намаляване на разходите за биогоривата. Но технологиите все още са в своя зародиш. Ето защо е необходимо да има повече научно-изследователска и развойна дейност. Биогоривата трябва да бъдат стимулирани а, повече. Само по този начин могат да бъдат постигнати целите. Благодаря ви. Tiene usted una tarjeta azul del señor Frunzulica. ¿La acepta? синя карта. Е, аз е, попитах колегата, искам да попитам колегата Мацорони, как мисли той, че Европейската комисия би трябвало да стимулира потреблението на а, биогорива от ново поколение. Благодаря. Аз съм на мнение, че този документ, който обсъждаме днес, предлага отговор на вашия въпрос от една страна. От друга страна, трябва да защитим интересите както на държавите членки, така и на отделните, така трябва да бъдат взети предвид и отделните ситуации в държавите членки, да се постигне баланс в сектора. Трябва да се търси приемлив компромис с залагането на максимални цели и постигането на максимални резултати. В противен случай целите ще са много високо, а резултатите ще бъдат незначителни. Благодаря ви. Господин Балсо, благодаря, че ми давате думата, господин председателю. Директивата за биогоривата мина през обикновената законодателна процедура. Ние говорихме за преговори на базата на съвместно вземане на решение. Тук говорим за едно хипотетично положение обаче, защото предложенията на парламента не бяха взети предвид. Никой не се слушваше в тях и ако се, ако се вслушаме в това, което говори докладчика се говори, че измененията се повтарят. Ако гледаме хранителни култури, говорим за биогорива, трябва да наложим ограничения. Ако се увеличат цените на енергията, аз знаем, че те ще се увеличат, трябва да разгледаме е, производството на растителни култури, което ще доведе до много сериозни е, последици, което вече сме виждали и в други континенти. Благодаря. Господин Лавия има думата. Благодаря, господин председател. Договореното е, може да бъде наречено като основен подход към така наречените непреки промени в земеползването, НПЗ и отношението им към биогоривата. Целта е да се осигури един преход, който ще намали емисиите, които се очакват и ще намали непреките неблагоприятни промени, от земеползването. Икономическите последствия от биогоривата от първо поколение е, вече са видими. Бих искал да благодаря на докладчика Торвалд за добре свършената работа, както и на колегите, които сътрудничаха по това досие. Все пак бих искал да кажа, че се е, водиха е, преговорите е, с комисията, с председателството, за да се постигне споразумение между всички. Докладчикът и докладчиците в Сянка не можаха да прокарат всички свои предложения, но постигнатия компромис е единственият възможен компромис. Той може да не удовлетворява всички, така е, по условия това е компромис. Но това е компромисът, който трябва да гласуваме. Благодаря. Лайнен. Благодаря, господин Лайнен има думата. Президент. Благодаря, господин председателю. Дебатът за преразглеждането на двете директиви перспективи показва, че в бъдеще, бъдеще трябва да заложим повече на горивата от второ поколение. Колегата Хойсленд, не говорим тук само за слама и за отпадъци от земеделието. Това са нови суровини, като водорасли и други. Какво правим за изследването обаче на тези нови горива, за да могат те да бъдат пуснати и на пазара? Има ли програма в Европейския съюз? Ще имаме нужда от биомас са за гориво за авиацията, за товарния транспорт няма альтернативи, но относно автомобилния транспорт там е друго положението. Технологията ни дава альтернативи под формата на електрически автомобили, хибридни автомобили. Говорим за 5,5%. Това беше нашето желание. Стигна се обаче до 7%. Това ще означава много за земеделието. Не е добре, че НПЗ няма да бъде включен в изчисленията. През 2009 година директивата беше приета само при условие, че НПЗ ще бъде оценен, но ам, минаха години без това да се случи и това е лош знак за политиката на климата, политиката за климата на Европейския съюз. Необходимо а, е да допринесем за намаляване на емисиите. Благодаря ви, господин Яджевит. Пане Przewodniczący, пане комисажу, благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Тази директива предвижда да се задейства нова политика в сферата на биогоривата, за да се намалят парниковите гази, газове. Комисията предложи да се намалят за да се намали процента на биогорива с за, за, цел подобряване на емисиите. В началото много добре тръгнаха нещата, но окончателните резултати не са удовлетворителни държавите членки и промишлеността бяха помолени да оповести спестят а, своите парникови емисии. Това не е удовлетворително. Държавите членки, включително и а, в а, Полша, а, тази директива ще доведе до загуби в селското стопанство и трябва да а, се. А, а, ние трябва да. да а, гласуваме тази директива. Благодаря, господин Сикилитис. Необходимо е да се разработят нови горива за транспортния сектор. Днес много важни елементи бяха споменати, свързани с преразглеждането на двете директиви. Необходимо е да се подсилят енергийните политики, нормите за отпускането на финансови средства също трябва да бъдат преразгледани. Не трябва да се натоварват потребителите и малките, потреби... малките производители на тези видове горива. Европейския съюз трябва да принесе създаването на горива, които да са щадящи към околната среда. Трябва повече да се използват възобновяемите енергийно източници и да се заложи на енергийната ефективност. Господин Хелмър. Mr. President, Господин председател, ние в нашата партия нямаме а, особено отношение към биогоривата, но много добре знаем и имаме категорично отношение към а, създадената правна несигурност. Накарахме предприятията да вложат огромни средства. Една европейска компания а, вложи половин милиард в а, производство на рафинирано палмово масло. Сега се иска намаляване. Пречим на инвеститорите, е, заставаме на пътя е, на техните е, планове. Освен това, е, светът е залят с е, ефтин е, петрол и газ и това ще продължи доста време. Емисиите въглероден диоксид ще продължават да растат десетилетия наред, независимо от това какво ще направим тук. И искам да посъветвам колегите. Просто свикнете с идеята. Това е положението. Благодаря. Благодаря. Господин Ропе, Нищо а, против. Аз бърках името ви. Извинявам се. Дам думата на следващия оратор. Благодаря ви. Биогоривата са най-доброто решение за нашите проблеми. Необходимо е съгласие между комисията, парламента и съвета да се постигне цел свързана с намаляване на вредното въздействие на горивата върху околната среда. Инвестициите трябва да бъдат защитени до 2020 година. Освен това е необходимо да се вземе предвид и фактора НПЗ, да се създадат условия и за нови инвестиции свързани с технологичния напредък в нашата економика. Благодаря ви, госпожа Гростет. Много благодаря, господин председател. Вярно е, че това е въпрос, който е много противоречив от още години в Европейския съюз. Има големи а, тласъци за раз, разви, развитието на биогоривата. След това има периоди на а, застой. А, може би не трябва да бъдем толкова амбициозни. Аз мога да кажа, че документа е балансиран и той запазва а, напредъка, който е постигнат за биогоривата от първо поколение, но също така трябва да внимаваме биогоривата да не конкурират производството на храни, а също така да няма свръхпроизводство на СО2. Ние не трябва да бъдем жертви в политиката, трябва да имаме дългосрочна визия. Аз мисля следователно, че в този случай не може и не трябва да носим последици за тези изчисления, които ни се струват много спорни а, във връзка с използването на почвата, защото това споразумение няма да ни даде възможност да имаме по-добри възможности за, а, а, за докладване. Целта е добра, насърчаваща, прагматична, а, защото ресурсите са все още слаби. Европа обаче не трябва да се дистанцира гарантира от те, технологична гледна точка и трябва да продължи научните изследвания в тази сфера. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Парньо има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Най-накрая има едно добро решение, което е доста привлекателно в началото, обаче трябва да бъдем бъдем удовлетворени, че Европейския съюз е решил да обърне гръб на тези, а, на тези а, горива, които имат думата био само в името си. А, а, ние имаме първи положителен сигнал от гледна точка на Европа. Готови сме да се занимаем с, а, економика, с ниско въглероден въглеродно съдържание. Аз лично искам да отида малко по-нататък, да включим а, фактора НПЗ в а, а, сферата на биогоривата, също така а, а, да гледаме на този компромис само като на един етап етап към преминаването на биогорива от ново поколение. Най-сетне Европа отчита, че биогоривата не са отговор на климатичните промени. Във Франция целите до 2020 година е да се създадат 150 хиляди работни места в сферата на биогоривата от ново поколение. Това е едно предизвикателство, с което трябва да се занимаваме на форума в Париж през декември. Благодаря, госпожа Герлин, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за усилената работа по досието, но дълъг път беше изминат и в предишни състави на парламента вече му се вижда храя и Същевременно аз не виждам никой, който тук е готов да поеме отговорност за споразумението от 2008 година за 10%. Това беше ужасно решение. Първото, което ми прави впечатление в това досие е как създадохме такава огромна несигурност сред е, инвеститорите. Това трябва да бъде сигнал, който да предупреди парламента и бъдещата работа. Трябва да се придържаме към поетите задължения. Преди няколко години казваме едно, сега изведнъж спираме кранчето. На второ място факторите, свързани с НПЗ. Много съжалявам, че те ще бъдат докладвани, но няма да влизат в изчисленията. Науката не е достатъчно задълбочена по отношение на непреките промени е, в резултат от земеползването. Статистиката не е добра, изчисленията са несигурни, затова е, положението е договорено по този начин. И е, накрая се обръщам към господин Торвалц. Това, което има особено голямо значение беше задължителният таван за биогоривата от ново поколение. Трябваше там да насочим усилията си, а не го направихме и не успяхме. Би трябвало да се срамуваме. Благодаря. Следващия оратор е господин Мах. Дами и панове, аз съм подал позминьоваци навре. Уважаеми дами и господа, аз съм внесъл изменения за намаляване намаляване използването на биогорива до 6%. Аз бих предложил дори и пълно заличаване на тази директива, защото изпълнението на тези условия ще доведе до увеличаване цените на хранителните продукти, ще доведе до задълбочаване на бедността сред редица общности и ще има много гладуващи хора. И така по-богатите ще стават по-богати.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 Това, което е, беше представено е положително. Аз бях говорител на моята политическа партия през 2008 година. Сега се говори, че целите не са достатъчно а, високи. Трябва да се мисли за защитата на инвеститорите. Микрофонът на оратора прекъсва. I need to start. А, ah, Okay. Good. Good is better. Добре, сега е по-добре, казва ораторът. И така. Е, Господин председателю, искам да благодаря на колегата Торвалд. Резултатът е по-добър, отколкото той го представи. Така ще бъдат защитени инвеститорите и ще се откликне на изискванията на Европейския парламент и особено исканията, които бяха поставени през 2008 година. Аз бях представител на моята политическа група тогава и целите нямаше как да бъдат поставени по-високо. Така че какво? А, само се лашкаме насам натам. Резултатът е добър, целите както са били прияти на първо четене в ресорната комисия, са добри относ, относно НПЗ. Този фактор беше отхвърлен, тъй като няма достатъчни научни аргументи. Горната граница 7% е добра. Дори като се вземе предвид, че границата е по-висока от тази, която очакваше парламента. Оперативната цел от 0,05% за второто поколение. Тази цел не е достатъчно амбициозна. Лошо е, че няма отделна подцел за биоетанола. Необходимо е политиката да продължена продължени за периода отвъд 2020 година трябва да целим стабилизиране на пазара и намаляване на въглеродните емисии. Господин комисарио, сега трябва да изготвите ново предложение за периода след 2020 година. Благодаря ви. Каденбах. Госпожа Каденбах. Уважаеми господин председателю, господин комисарю, говорим за един компромис, който може да бъде или прият с пълно мнозинство, или просто да бъде а, прият с малко мнозинство. Защо говорите а, е, против биогоривата? Това звучи а, е, толкова добре. Не, истината показа всъщност, че наистина се премина от производството за хранително вкусовата верига към пълненето на резервуарите на транспортните средства. Очакванията ни не бяха изпълнени, що се отнася до агрогоривата стигна се до негативни последици не само в Европейски съюз и в трети страни. И стана така, че добрите ни намерения преди 10 години в крайна сметка не доведоха до нищо добро. днес много често беше казано, че имаме нужда от сигурност за инвестициите и за планирането. Тази сигурност, свързана с 7% е гарантирана да не говорим, че 6% също бяха вид компромис. Днес беше подчертано многократно, че трябва да се види как ще се продължи напред. Трябва да имаме нов начин на производство, който да е по-модерен, да гарантираме мобилност с възможно най-низка степен на натоварване. И а, това е а, от което имаме нужда в бъдеще. Госпожа Аюзо. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Бих желала да започна с поздравления към докладчика, Латвийското председателство и комисията за резултата от това споразумение, което изобщо не беше лесно. То насърчаваше е, биогорива от ново поколение, обръщаше гръб на старите поколения биогорива. Отчитайки инвестициите, задачата не е никак лесна. Зелените настояваха на по-амбициозни и е, задължителни цели. Естествено, имаме право да променяме становище бъдещето си. Трябва да предлагаме нови технологии, които да намаляват емисиите и осигуряват значителна защита на сектора. Целта е да се постигнат намаления и да се заместят изкопаемите горива. Мисля, че трябва да се направя допълнителни изследвания, защото виждаме, имаме примери в Европа на трудности от, при преминаването от теория към практиката. И аз мисля, че държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да може биогоривата да заемат по-голяма част от нашата енергетика в 2020-2030 година. Господин Пок има думата. Благодаря, господин председател. Не се оправдаха очакванията на парламента за биогоривата отново поколение. Само някои държави членки бяха удовлетворени от решението и трябва да бъда още по-точен някои определени производители в тях. Не съм изненадан че е, съветът изобщо не е представен днес на заседанието, защото е видим дефицита на демокрация. Две трети от пазара на биогорива е, е заед от е, представители на производителите и търговците на биогорива от първо поколение. Можехме да постигнем много повече, можехме да чуем неправителствените организации, новаторските е, производители, вместо да ограничим горивата от първо поколение, ние насърчаваме тяхното разширение е, само с а, е, а, е, пълното съзнание, че последиците ще бъдат неблагоприятни промените е, са е, само дребни изменения, козметични промени, които запазват статуквото. Подкрепя се е, в известна степен новаторството, но не знам дали този горчив хап ще можем да преглъпнем лесно. Благодаря. Благодаря, казва председателя господин Гжип. То благодаря, господин председател. Това решение, което беше прието в 2008 година, ни показва като в огледало как европейското законодателство би могло да си играе с економическите последици, какви ще бъдат резултати. И ние имаме тази цел 10%, която на времето е, смятахме, че трябваше да бъде вечната цел. И има а, е, краткосрочни инвестиции, вземат се заеми. Аз говоря за държавите, които инвестираха е, в биогоривата, които се отглеждат тук в Европа. Аз не говоря за е, онези, които използват палмово масло. Аз говоря за, има, за ни 2 милиона тона горива, които се произвеждат тук местно, а не от вносно палмово масло. И аз трябва, според мен, трябва да използваме здравия разум. Вижте сега, ние в момента ще хвърлим в кофата за буклук една трета от нашето производство. 10 милиона тона а, отпадъци, храна се изхвърлят. Това е храна, която е а, използвана и произведена някъде. Коя енергия е най-добрата? Тази, която не е използвана използваме, тази, която хвърляме в кофата за буклук. Е, нека да не прилагаме някаква революция, защото има вече неща, които са свършени. Председателя, благодаря. Господин Суриню, Зориню има думата. Господин председателю, господин комисарио, тази директ директива е предвидена за енергийния съюз, но виждаме, че има и нови аспекти. Ние искаме ВИ да се използват е, и в бъдеще за гарантиране на енергийната сигурност. Европейския съюз трябва да играе водеща роля по отношение на научно-изследователската и развойна дейност. Необходимо е комисията да направи е, предложение и за използването на биогоривата за периода за 2020 година, за биогоривата от ново поколение, без да има конкуренция с е, хранително-вкусовата промишленост, без да има е, допълнително отделяне на вредни емисии с биогоривата може да се постигне следната цел използване на местни източници на енергия. Нужна ни е енергийна независимост и трябва да играем водеща роля в транспортния сектор. До 2020 година, добре, имаме заложени цели Надяваме се, е, че заложените цели ще бъдат изпълнени и е, те ще въжат не само за Европейския съюз, а в бъдеще ще въжат и е, за целия свят. Господин Белев. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, господин комисар, след години преговори имаме едно разумно предложение за споразумение. То може да не е съвършено, но определено отчетохме горивата от ново поколение, така че да не се натовари ненужно селското стопанство. Мисля, че ще спечелят и околната среда, и пазара. Инвеститорите ще могат да планират производството на нови биогорива от ново поколение. Мисля, че всички тези ползи не могат да бъдат пренебрегнати. Създава се рамка за преход към екосъобразни биогорива от ново поколение. Трябва да кажа, че сме удовлетворени, че реформата представлява първа стъпка към стимулирането на електрическия транспорт, електромобилите и тази стъпка е много важна на верен път сме и се надявам, господин комисар, че ще можем с общи усилия да изпълним споразумението. Благодаря. Благодаря, господин Зофоли. Благодаря, господин председател. След години разговори и преговори за бъдещето на биогоривата в Европа, най-сетне Европейския парламент се сети да гласува едно досие толкова важно в борбата срещу измененията на климата и развитието на зелената економика. Интелигентният, приобщаващ и комплексен растеж не може да пренебрегне производството на биогорива от традиционен характер на земеделски култури, защото се използват площи, традиционно употребявани в растениевъдството за производство на биогорива. Тук говорим за постигането на максимално добро споразумение и предизвикателството за Европа в навечерието на Парижката конференция да се води истинска битка срещу измененията на, клими, на климата с политически компромиси, които водят до устойчивост. Иначе не може да се излезе от кризата и няма да се създаде по-високо ниво на заетост. Благодаря. Господин Ленс има думата. президент. Господин председателю, уважаеми колеги, искам да благодаря на колегите, които се занимаха с тази тема, въпреки че тя е много спорна. Те все пак постигнаха компромис. Целеше се постигане на споразумение и с съвета и можем да сме доволни от постигнатия резултат. Биогоривата са един добър е, подход, който приехме, както и използването на ВИ. Нашите цели в Европейския съюз са свързани с постигане на енергийна независимост. Относно биогоривата от първо поколение, трябва да кажем, че постигнахме един много отговорен компромис. Решаващо е нашите политически решения да са устойчиви и да будят доверие. Нашите предприятия имат нужда от сигурност при планирането и а, защита на техните скъпи инвестиции. Не можем да говорим за фактори фактори, които само се включват в докладите, а не се използват на практика. Те не представляват един добър избор. Е, трябва да е, се позоваваме на задълбочени научни изследвания. Биогоривата са важни, но не трябва да, е, те да са за сметка на околната среда. Благодаря ви. Arvoisa puhemies, благодаря, госпожа Компола Днатри. Благодаря, господин председател като пред, аз съм представител и председател на група по биоекономия и, и аз се радвам, че постигнахме компромис и можем да гласуваме и да гледаме към годината 2020 и а, следващия период, тъй като 2020 година е много скоро. Ние би трябвало да намалим емисиите на въглеродния диоксид в транспорта, без да се конкурираме с хранителната промишленост. Може да се използва също така отпадъците от хранителната промишленост, промишленост, от дървопреработването като горива, е, като по този начин да се намалят емисиите. За съжаление, сегашното предложение не дава голяма сигурност на промишлеността от гледна точка на тяхното бъдеще. Затова ние много съжаляваме, че нямаме задължителни цели. Има много възможности за националните държави членки. 10% вече са а, постигнати като намаляване на емисиите, за да може да имаме. Трябва да сме сигурни дали имаме истински вътрешен пазар за биогорива. Председателят, благодаря госпожа Кърстингер има думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към колегите, които приветстваха постигането на това съгласие на този компромис. Опасявам се обаче, че този е, дебат е, се е, води от идеологически настроения местните предприятия нямат сигурност, свързан с техните инвестиции, с техните планове и това ги поставя в тежко положение. Не е достатъчно това, което е постигнато до сега. Трябва да се направят правилните предложения, за да се отправим в правилната посока. Дискусията в момента е отправена само в една посока. В Австрия производството на биоетанол е важно и а, се използват а, вещества, които са свободни на 100% от а, ГМО. Относно НПЗ, този фактор трябва да се изключи, защото не се основава на някакви задълбочени научни аргументи. Не знаем как ще функционира на практика. Сега беше споменато, че трябва да помислим и за периода след 2020 година, защото имаме нужда от правилните мерки за намаляване на въглеродните емисии и е, за постигане на енергийна е, независимост и сигурност. Биогоривата от отпадъци, това е бъдещето, свързано с тези горива. И в бъдеще трябва да се направи а, възможно тяхното производство. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Благодаря. Много се радвам, че мога да кажа няколко думи по тази много важна тема комисарът се занимаваше с темата на създаването на намаляването на емисиите и с увеличаване на биогоривата. В транспорта трябва да кажем, че намаляванията на емисията не са достатъчно бързи, не са достатъчно задълбочени. Има много коли и камиони по улиците. То, това е въпрос, който трябва да се реши. Както каза колегата от ТНП, това е добър компромис, защото не трябва да се упражнява дискриминация по отношение на първото поколение биогоривата. Също така ще намалим НПЗ и ще създадем увереност у инвеститорите, че това трябва да се направи в следващите години. Също така искам да кажа, че неодавна се срещнах с много хора, хора, с много инвеститори, които казват, че не сме използвали а, възможността да използваме отпадъците, като по този начин да спестим емисии на CO2. Председателя, благодаря. И сега а, стигнахме из, а, до края на списък. А, спонтанни изказвания. Една а, минута на изказване. Господин Полвиц има думата. Сеньор Боговик. Господин Боровик. Хвала за беседо. Сам туди... Благодаря, господин председателю. Подкрепям компромисното предложение. Той е отговор на възникналия проблем с твърде амбициозните ни цели. Имаше неблагоприятни последици от НПЗ, поскъпнаха храните и трябва да направим стъпка назад. Цялостната концепция на енергетиката трябва да е обвързана с основната ни цел, а тя е да пестим енергия, да намаляваме потреблението. Голям е потенциала в тази връзка – и така можем да постигнем целите си, включително и от технологична гледна точка. Предложението ще доведе до подобрения в технологичното развитие. Добре трябва да се помисли за електромобилите. Ако там постигнем пробив, ще сме постигнали голям напредък в е, намаляването на потреблението. Благодаря. А сега госпожа Грапини има думата. Чадинте, благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя докладчика, въпреки че оставам с усещането, че той не е доволен от постигнатите резултати. Но а, винаги трябва да имаме предвид а, а, какво ще стане, когато едно предложение бъде отхвърлено. Проблемът, който обсъждаме днес е много сериозен. За това няма как да постигнем компромис, който да удовлетворява всички. Обеден съм, че не трябва да разглеждаме проблем от политическа или идеологическа гледна точка. Ние трябва да мислим за доброто на нашите граждани. Необходимо да се вземат предвид инвести... извинете, иновациите, защитата на инвестициите, комисията на господин Юнкер е за насърчаване на инвестициите и иновациите. Разходите за енергия трябва да бъдат изчислявани, като се има предвид колко ще е голям гражданите. Този компромис е стъпка в правилната посока. Няма как да бъдат разрешени всички проблеми при постигането на един компромис, но е отбелязан напредък и се причислявам към тези, които ще подкрепят доклада. Благодаря ви. Господин Мария, си има думата, господин Якович, защото предишния оратор го няма. Благодаря, господин председателю. Още в самото начало искам да кажа, че този доклад среща моята подкрепа. Аз знам, че господин Торвалс е направил всичко, за да бъде постигнат компромис. И за да може изявлението на комисията да е възможно най-убедително. Трябва да кажа, че а, тогава в своята страна, който работи в тази област, не можех да направя много. А, тогава се говореше за производство на биогорива и а, за тяхното използване. Биогоривата са нещо, към което трябва да се ориентираме. Призовавам всички да инвестират в тези биогорива, така че отпадъците да се използват за производството на горива от ново поколение. Благодаря ви. Господин Глезо, си има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Биогоривата не са свързани е, само с а, а, замърсяването на а, а, околната среда. Те са свързани с затоплянето на планетата. Ледовете се топят и там, където се топят ледовете, се повишава нивото на океаните и това може да бъде измерено и по този начин, по този начин това доведе до големите сеизмични промени и също така топенето на ледовете води до огромни количества вода, огромни валежи и наводнения в определени региони. Във всеки случай ние не изменяме измерваме все още всички последици на тези е, явления. Въпреки всичко, аз искам да е, предупредя, господин е, Тюрмес има думата. Благодаря. Като бивш докладчик по директивата за ВИ, много се интересувам от резултатите от този доклад. това не е един компромис, който е много добър, но това се дължи. Това не е само по наша ни вина. Не трябва да забравяме, и липсата на участие от страна на съвета. Тези 7% може би са прекалено ем, голям дял, но както и да е. Необходимо е да се внесе баланс в биогоривата, но няма как да стане без да има ем, научни аргументи. Имаме нужда от сигурност, свързана с планирането и инвестициите. Ето защо комисията след а, този слаб компромис 0,05%, които дори не са обвързващи за държавите членки, трябва да видим а, какви средства а, са предвидени за земеделието, за научните изследвания, това да бъде включено в програмата на комисията, защото има нужда от инвестиции за, поколен... за горива втори, второ и трето поколение, за България, Румъния, защо не и за Украина. Благодаря. Думата има господин комисарят. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички членове на парламента за направените изказвания. Бяха поставени най-различни въпроси, които още веднъж показват колко сложни бяха, колко трудно беше да се стигне до този крехък компромис. Както беше посочено, никой не е изцяло удовлетворен и същевременно крайният резултат ще доведе до намаляване на въздействието върху околната среда и ще ни даде възможност да преминем към биогорива от ново поколение. Винаги трябва да държим сметка за общата картина. Енергийният съюз, предложен от а, а, председателя на комисията Юнкер, дава тази обща насока за развитие на енергетиката, за възобновяемите енергоисточници и за използването на изкопаемите горива, където се а, разчита а, главно на факторите от страна на предлагането и а, съответно това определя и въглеродният а, отпечатък и постигането на а, целите за 2020 година. Както беше изтъкнато, комплексният подход към възобновяемите енергоисточници може да се възползва от а, извлечените полки. Благодаря. Благодаря. Сега думата има докладчика господин Торвалц. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар Каняйте. Когато слушах дебата в парламента, понякога ми прилича малко на, да, като да гледам филм на Серджо Леоне. За, някой това е нещо грозно, за други е за няколко долара повече. Всички, които се изказаха тук в едно отношение, бяха прави, но само в определено отношение. Не сме решили всичко, не сме решили всичко, което би трябвало да бъде а, решено, свързано с земята. Аз мисля, че комисарият Канете ще се върне на този проблем след 3 години, не само заради енергийния съюз, а защото технологичният напредък, който наблюдаваме, е в действителност много бърз и не знаем какви възможности ще се появят след 2-3 години. Аз мисля, че ние решихме поне едно нещо. А, имам предвид а, а, това, което каза колегата Фелнер. А, фиксирахме, определихме стабилни правила на играта. Играта е следната Европейския съюз да има стабилни правила за своята промишленост, защото това не се наблюдава, а, като се има предвид, а, че колкото е по-бързо развитието на технологията, толкова проблеми а, могат да се появят другаде. А, е, бързи напредък обаче е нещо сложно и комисария има причини да бъде тревожен, е, ще имате много работа и отново ще се върнете тук при нас, за да решаваме заедно проблемите, пред които ще бъдем изправени. Благодаря на всички за много интересния доклад и е, как, как да го кажем, борбата продължава. Благодаря, господин докладчик. Поздравления. Дискусията е приключена. Е, днес в 12.30 ще бъде гласуването. Señora Bien, el siguiente punto del orden del día. Съгласно дневния ред, сега следва точката за